Bitte sehr, Herr Baldassare hat das Wort zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11, die wir in einer Joint Debate, in einer gemeinsamen Aussprache behandeln. Bitte sehr, Herr Baldassare. Bene, grazie Presidente. Il rapporto iniziativa a mia firma, assieme a quello del collega Howitt per la Commissione Occupazione e Affari Sociali, costituirà la base del contributo del Parlamento europeo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 разпространението на най-добрите е, примери от практиката, повишаване на доверието на е, гражданите към това, което предприятията от е, разработване на етични кодекси, привеждане на пазарите в съответствие с изискванията за социална отговорност, увеличаване на социалната и екологична отговорност на предприятията проникване на изискванията за социална отговорност в програмите за обучение и усъвършенстване на глобалните и европейски подходи в тази област. Тук са предвидени Както казах, и поредица от инициативи, включително с задължителен характер, е, например вписването на изискванията за социална отговорност е, при обществените поръчки, но и е, незадължителни мерки се предлагат, като създаване на социални платформи с цел усъвършенстване на диалога между обществото и предприятията в определени области. Две са целите, които трябва да преследваме. Първо, трябва да допринесем за по-голяма интеграция на социалната отговорност в работата на малките и средните предприятия. Както добре знаем, тези предприятия са около 90% от всички предприятия на европейския континент. И тези малки предприятия могат да играят наистина съществена роля за налагането на това понятие за социалната отговорност, що се отнася до мерките предложени от комисията и задължителните инициативи. Е, имам твърдото намерение да възприема подход, който позволява съчетаване на потребностите на предприятията и необходимостта от максимална прозрачност. Е, намирам, че е особено важно да не забравяме, че социалната отговорност е, има многостранни измерения и е, засяга в много отношения отношенията с обществото. Би трябвало регулирането да е, е интелигентно. То трябва да позволява максимална гъвкавост на предприятията, тъй като Именно те са двигатели на това понятие социална отговорност. Трябва да не се забравя и спецификата на всеки от отраслите, в които работи едно или друго предприятие, за да се избегне административното пренатоварване, което дава само обратен резултат и всъщност лишава предприятията от така необходимата им гъвкавост. На ваше разположение съм, готов съм да изслушам всички предложения и бележки. Благодаря, господин Тейлър. Um, Госпожа Тейлър. Благодаря на господин Балдасари за неговите коментари. Приветствам съобщението на комисията. Според мен е много важно да възприемем съвременен подход към корпоративната социална отговорност съобразно международно признати принципи. Е, много предприятия се ангажират с това понятие, но недостатъчен брой. Е, финансовото и счетоводното отчитане трябва е, по-системно да бъде приведено в съответствие с принципа на социалната корпоративна отговорност, за да се стимулира доверието на обществото, на инвеститорите, на всички заинтересовани. Много е добре, че комисията предприема тези мерки във връзка с социалната отговорност. Всичко, което едно предприятие прави, засяга останалите части от обществото такова влияние не винаги се поддава добре на оценяване, на измерване и за това би трябвало да се стимулират предприятията в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план да правят отчети във връзка със своята социална отговорност. Приветствам стратегията на комисията, особено инициативата и да се дават съвети и консултации на малките и средните предприятия във връзка с социалната отговорност. Те имат нужда тези предприятия от известно насочване, въпреки че мнози, много от тях са ангажирани в тази сфера без да го наричат по този начин. Добре, разбира се, инвеститорите да имат тази информация, за да могат правилно да извършат преценка на инвестициите си. Е, този процес би трябвало да се превърне в нормален процес, така че и инвеститорите и е, съдружниците да могат да допринасят чрез инвестициите си е, за разрастване на дейността на предприятието. Например, в Великобритания процесът, т.е. има процес, който ще доведе до задължение за предприятията, е, котирани на Лондонската фондова борса, да е, дават информация за е, своя въглероден отпечатък. Това, смята се, ще допринесе за увеличаване на доверието. Много добре е да се очертаят най-добрите примери от практиката, да се постигне необходимото равновесие между доброволното отчитане и докладване и задължителните изисквания. Много добре е да има една стабилна, солидна политика във връзка с социалната корпоративна отговорност. Очаквам доклада на господин Балдасари, доколкото разбрах, той ще пристъпи след няколко дни сам. Благодаря, господин Берлингуер. Eh, Само Накратко искам да подчертая, че обсъждаме много важен въпрос. Има съобщение на комисията по него, а именно социалната корпоративна отговорност. Съгласен съм с току-що казаното от господин Балдасари. Ако ми позволите, Искам да откроя един или два аспекта. Струва ми се, че е много важно да конкретизираме определението на социалната отговорност на предприятията. Това ще е стъпка напред, която ще допринесе за по-ефективна дейност в бъдеще. Би трябвало дефиницията да не съдържа е, елемент на произволност тогава ще е по-лесно е, да се извърши и регулирането. Мисля, че най-важно е да се гарантира прозрачност и особено в светлината на предвиденото от комисията – Трябва в тази връзка да се обърне особено внимание на разпространението на информация за социалните и екологични мерки, предприемани от предприятието. Даваме си сметка, разбира се, че е, предприятията съществуват, за да извършват економическа дейност. Това е смисъл на тяхното съществуване. Затова трябва да направим тъй, че да има достъп до потребната информация. Както и Ребека каза, трябва да има доверие у инвеститорите и у съдружниците. Кримина, in cui quando за това е, е важно да се е, проведе правилното разпространение на информацията. Е, когато се разпространява информация за социалната дейност на предприятието, не трябва да се допуска манипулиране. Сега, например, е, предприятията се опитват е, да е, убеждават, че са много екологично настроени и използват това като реклама. Това не е правилно. А, всъщност това, което а, бихме искали да постигнем е всички предприятия да се държат по отговорен начин, когато става дума за а, социалното отражение на тяхната дейност и отражението и върху околната среда. Нали, ние се стремим да привнесем повече демокрация. Това не означава да отречем характер или природата на пазара, но потребителите и инвеститорите сега е, се чувстват като хора, които имат право на дължимото уважение. Това е резултат на демокрацията и него трябва да пазим. Благодаря, госпожа Тайн. Ja, eh, vielen Dank. Благодаря, господин Балдасаре. Критично съм настроена към този доклад. Мисля, че той се появява в не особено подходящо време. Не искаме европейските дружества да се превърнат в още по-неконкурентно способни предприятия на пазара. В крайна сметка важно е да се генерират средства и да се запазват работните места. Добрите работни места, добре платените работни места следва да бъдат запазени. Всичко останало ще бъде просто разход на средства, както подчерта колегата. Необходимостта между задължителния елемент и доброволния при отчетността е нещо много важно. Ако превърнем доброволните системи в задължителни, очевидно ще станем свидетели на утежняване на системата. И малките и средни предприятия ще се противопоставят именно срещу тези допълнителни тежести, които ще им бъдат вменени в сложните обстоятелства, в които в момента така или иначе трябва да работят и не разполагат с достатъчно средства. Така че, необходимо е много внимателно да обсъдим елементите, особено свързани с задължителността, защото така ще има повече бюрокрация. Благодаря, председателката. Благодаря. Благодаря, госпожо Тайн. Аз самата бих е, желала също заявя своята позиция преди да дам думата на представителя на Европейската комисия. Според мен, корпоративната социална отговорност е изключително важен аспект и мога да се върна към 70-те години в Германия, където имаше едно много мащабно движение, което всъщност беше насочено към подтикване на дружествата да подготвят и социален доклад. Така че всъщност тук искам да се противопоставя наказаното от госпожа Тайн. Много а, логични са тези действия, свързани с отговорностите и сегашната криза. Наистина отговорностите сега трябва да се възприемат много по-отговорно и а, по този начин може да се лансира прозрачността, за да може в крайна сметка да стигнем до изковаването на една разумна дефиниция. Това според мен е добър подход. Е, от нестопанските участници в процесите трябва също да бъдат включени. И според мен посоката е правилна. Сега давам думата на господин Тот от Европейската комисия. Good morning. Добър ден, благодаря. Благодаря, че давате възможност на Европейската комисия да участва в този дебат и обмен на становище тази сутрин. Искам да се спра на някои от аспектите, които бяха засегнати сега. Може би на първо място е въпросът за нефинансовото оповестяване – Много въпроси попадат в корпоративната социална отговорност, не само оповестяването на финансовите аспекти. И комисията е ангажирана с е, е, разглеждане на такива законодателни е, актове, които в крайна сметка ще бъдат свързани именно с тази позицията. Затова комисията прави предложение насочени към по-голяма гъвкавост, когато дружествата предоставят и докладват информация съобразно конкретните обстоятелства, за да могат да се учат разликите между отделните дружества, а също времено да се подобрява и качеството и количеството на предоставената информация. Не е тайна за никой, че предложенията на комисията ще освободи поне малките и средни предприятия от изискванията за предоставяне на информация с нефинансов характер. Има съществуващи норми вече на европейско ниво, може би недостатъчно е ясни и конкретни, но в крайна сметка не става въпрос за едно решение, което ще бъде или черно, или бяло, именно липса на норми или наличието на такива. Франция, Германия са очевидни примери в тази насока, Обединеното кралство също така има предстоящо приемане на нормативна уредба в тази област. И вече съществуват известни актове, които уреждат тези въпроси в Европейски съюз. Според нас, корпоративната социална отговорност и дружествата, които отговарят на изискванията за нея, всъщност са по-устойчиви и по-конкурентно способни, особено в средно и дългосрочен план – това чуваме от самите представители на дружествата и трябва да подчертаем този факт. И сега, ако ми позволите още нещо да кажа по отношение на дефиницията на определението, което бе засегнато от редица депутати тази сутрин. Корпоративната социална отговорност е отговорността на дружеството относно тяхното въздействие върху со социалната общност върху обществото. Обикновено това са позитивни е, аспекти, някога могат да имат и отрицателни, обаче важно е да има равенство между двете части на уравнението, за да може в крайна сметка да има повече положително въздействие върху обществото, а да се намаляват и е, спират отрицателните въздействия. Благодаря. Председателката, благодаря. Работата на комисията е много всеобхватна в тази област, преди да се направи сегашното предложение. И сега, може би накрая, господин Балдесаре, може би бихте могли да обобщите с няколко думи относно това, кога доклада ще бъде е, предоставен. Господин Балдесаре, благодаря. Благодаря на госпожа Тейлер, Белингбър, благодаря ви за казаното от вас, госпожи и господа. Е, по този начин, като включва вашите становища, доклада ще бъде обогатен. Напълно разбирам опасенията на госпожа Тайн, но в крайна сметка малко архична позицията, че дружествата се стремат единствено и само към печалбата. Всички дружества имат е, свои отдели, които се занимават с социалната отговорност. Е, имам предвид тези, които са от е, среден мащаб. И по този начин не става въпрос за вменяване на повече задължения. В никакъв случай нямам намерение да налагаме по-голямо бреме върху плещите на дружествата, като им вменяваме задължителни изисквания, особено малките дружества. Точно обратното е нашето намерение, именно да се облегчи бремето, да се подобри ефективността на дружествата на единния пазар, но трябва да насърчим стремежа на дружествата да подобрят вътрешната динамика на своята дейност, защото в крайна сметка това е в техен интерес малките и средни предприятия следва да оценят е, необходимостта от взаимодействието между потребителите, производителите, акционерите в производствения процес. Тези взаимоотношения е необходимо да се ценят, за да може да има най-добро отношение към работниците по отношение на колективното договаряне и спазване на изискванията за социалната отговорност в Европейския съюз. Това е положително изискване. Необходимо е да се плаща на доставчиците на време не би трябвало да се плаща на подизпълнителите месеци след е, изпълнение на задълженията. Това е изключително важен аспект от е, адекватното социално поведение. Необходимо е да се подобряват и е, условията, в които живеят е, гражданите, в които работят. Необходимо е да има необходимите съоръжения, институции за, е, институти за деца, за служители и работници. Разбира се, всичко това не може да бъде със задължителен характер, но поне може да се насърчи създаването на подобни процеси в рамките на едно предприятие, дори и то да е малко. Е, не е вярно, че печалбата е единствено единствения мотив в дейността на дори и малките предприятия. Изключително важна страна са кооперативно социалните отговорности. Необходимо, разбира се, да се изградят така тези процеси, че в крайна сметка те да не бъдат изправени пред трудности. Всичко това е залегнало и в самото определение, предоставено ни от комисията на тази отговорност. Когато става въпрос за корпоративна социална отговорност, става въпрос за въздействието върху обществото в най-широк смисъл на стопанската дейност и не бива дружествата да бъдат изключвани от тази тенденция – вече виждаме, ставаме свидетели на положителни развития в тази област. Големите предприятия, наистина голяма гордост е за нас, че можем да разглеждаме дейностите и тяхното въздействие в обществото по отношение установените взаимоотношения с потребителите, с акционерите а също така и създадените социални мерки от е, тяхна страна, насочени към подпомагане на хората с е, ниски доходи, например. По отношение на времевия график, е, мога да кажа, че след 2-3 дни вероятно ще предоставим доклада и ще има възможност да се дискутира на 27 ноември, а 29 ноември ще бъде крайния срок за внасяне на изменения, а дебата се предвижда на 17 декември. Надявам се, че комисията ще може да одобри всичко до края на месец януари 2013 година. Благодаря ви. Е, Председателката, благодаря господин Балдасаре. И така, приключваме с е, тази точка от дневния ред. Сега продължаваме с е, точката за възлагане на договори за концесия. Господин Балдесари отново има дума. Е un po la mia giornata oggi. Благодаря. Очевидно днес е моя ден. Това е директива за концесиите. 156 изменения са внесени, 46 са в това число с моето проекто становище. Благодаря на всички колеги, които допринесоха до съставянето на този доклад. Сега по отношение на въпроса по същество. Какви са целите ни с становището? На първо място споделям целите и предложенията на комисията по отношение хармонизирането на договорите за концесии по отношение на строителната дейност и услугите Важно е да има наистина единен подход, защото в крайна сметка по този начин ще има полза и за малките и средни предприятия за постигане на по-голям устойчив интерес е, в името на обществото. В светлината на всичко това и тези цели, аз всъщност имам две основни цели, които съм вложил в доклада, а именно да се уточни институцията концесия, за да се отграничи тя от а, а, обществените поръчки, договори. Важно е да има а, ясно разделение между тях двете. Бих искал да и упоростя разпоредбите, които се въвеждат в директивата, така че да можем да гарантираме бързо изпълнение. Проектостановището променя е, една две норми, например член 5, междинните прагове и е, упростява метода на изчисление, като е, се правят промяната по отношение и строителна дейност и услуги. Дължината на концесията трябва да се уточни и процедурата, тръжната процедура трябва съответно, съответно да бъде обвързана с а, е, е, договора. Има гъвкавост, но няма пълен избор на а, субектите, които ще участват в концесията. Предлагам едно-две компромис. Ще предложа някои компромисни изменения през следващите един-два дена и може би ще уточним всичко това в крайна сметка на заседание с докладчиците в Сянка. Сега ще анализирам някои групи изменения, които противоречат, според мен, на основната цел на тази директива. Първо, това е стратегически избор. Не споделям някои изменения, които са насочени към разширяване на правното основание за включване на услуги от общ економически интерес в тази директива. Договорът от Лисабон е правната основа за тези услуги. 14-ти член урежда този въпрос, 27 също. И в крайна сметка важно е да се въведе правна рамка в последствие за тези услуги. Включването им тук би предизвикало по-голяма несигурност при тълкуването, защото по-настоящем липсва определение на тези услуги и не знаем кои точно услуги попадат е, в е, това определение. Освен това, е, нужно е да има разграничаване между интересите от общ интерес, защото те също не са уточнени в крайна сметка ясно. Е, някога да се говори за увеличаване броя на критериите, например. А, а необходимо да се ограничи това до економическите, техническите разпоредби. Включването на критерии, които не са пряко свързани с целта на концесията, би довело до риск до дискриминационно отношение и е, ограничение на конкуренцията в хода на тръжната процедура. Един от основните аспекти на предложението на комисията – е за внасяне на яснота по отношение на определенията. Тъй като все още ги нямаме обаче, има сериозна правна неяснота, която до известна степен се компенсира от съдебната практика на съда. Струва ми се, че е добре в този доклад да се уточнят терминологиите и понятията, за които говорим и да се разделичи, разграничи концесията от публичните договори. И в противен случай ще има опасност от прехвърляне на някои от рисковете. Концесията има различен вид крие различен вид е, опасности, различни от тези, които биха могли да възникнат при публичните договори. Всичко това е свързано и с доходността на дейността или услугата. Тази светлина не ми харесва някои аспекти, свързани с направените предложения, защото именно те са свързани с самото определение и не биха могли да бъдат е, прилагани тези критерии към услугите от общ интерес. Затова не мисля, че би трябвало да бъдат включени изобщо те в тази директива. По отношение на други аспекти от директивите, например методите за изчисление, критериите, мисля, че тук можем да намерим компромисно решение, което може да отговори на различните изисквания на политическите групи. Е, необходимо е да има гъвкавост и упростяване, упростяване на процедурите. Благодаря. Председателката, благодаря господин Балдасари, госпожа Кастекс. След това госпожа Тейлор. Oui, j'ai bien Аз... Е, е, la position du rapporteur concernant son refus d'intégrer les services d'intérêt économique général.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 едно друго важно заседание. Това е много сложно досие, а той е представил поредица от изменения, но одобрява и поддържа основната тенденция, в която си, е, се проявява в становището на докладчика известна правна несигурност се генерира от някои елементи в текста. За това се смята от колегата, че трябва една много изчистена и прецизирана дефиниция на концесия да бъде представена. И изобщо определенията, които са дадени в проекта за текста, трябва да бъдат още по-изчистени и по-плътно и добре формулирани. Концесия за строителство и а, други видове концесии, които а, са отделно упоменати и дефинирани, не смятаме, че са необходими като такива, като отделни. Достатъчно е да се направи една много ясна, пълна и точна дефиниция на концесия. госпожа Кастекс предлага нещо, което моя колега поддържа, а именно необходимостта от оповестяване на нетните стойности, когато а, се прави общото счетоводно оповестяване във връзка с ДДС. Директивата като че ли не е съвсем а, а, пълна, затова господин Бешо смята, че секторното определяне на услугите по водоснабдяване или по енергетика, а не помагат особено много. Това би трябвало да не се прави. Всички дейности трябва да могат да бъдат контролирани, надзар, надзиравани, проверявани от съответният орган, който е определен в държавата. Освен това, в член 15 алинея 2 а, се смята, че трябва да бъде заличена като текст, защото ограничава без особени основания конкуренцията. А ние знаем, че конкуренцията трябва да бъде насърчавана, защото целта е а, увеличаване на конкурентоспособността. И последно, продължителността като период от време на концесиите трябва да бъде определена само във връзка с ефективността на цялостния договор и економическият резултат. Благодаря. Благодаря, госпожо Тейлър. в Европейския парламент, това предизвика разгорещени дискусии. Имаме представител на комисията тук при нас и целите като че ли са добре определени от страна на комисията, но очевидно има напрежение и за това ще помоля представителя на комисията. Да, виждам, че това е господин, а, който ще представя комисията. Да, казва представителя на, коми... на комисията, моята колега в момента е заета с друга важна среща. Ние смятаме на първо място, че има достатъчно основание да се надяваме на един бъдещ компромис. Като резултат от дискусиите, които се провеждат в Европейския парламент. Първоначалното предложение на комисията съдържаше, може би, някои по-екстремни позиции, а, но ние естествено винаги сме целяли да успеем да постигнем онзи баланс, който води до приемлив до всички, за всички текст. Тези, които биха искали, разбира се, да се внесат някои предложения, които те смятат за изключително важни, а, обаче а, успяват да разберат, че това, което се прави от страна на всички е за да се постигне текст, който е приемлив компромис за всички. Но, както казах, има възгледи, на някои членове на Европейския парламент, които са основателни за определени сектори е, от обществото, за определени общини, които биха искали да имат повече правомощия и е, възможност за контрол върху концесиите И от друга страна, има други сектори от обществото и други представители а, в Европейския парламент, които смятат, че това би ограничило конкуренцията. Ето защо е необходимо да търсим винаги баланса. Нещо друго, на което бих си позволил да привлека вашето внимание, а, мисля, че не би могло да бъде най- приемливото за всички решение идеята да бъдат заличени цели а, членове или пък алинеи от предложения текст, защото има разпоредби, които дообясняват дадени концепции, понятия, например, економически оператор – както беше споменато, дефиницията а, е такава каквато е предложена, но има други текстове, други разпоредби, които допълват и доизясняват дефиницията на економически оператор. Доста притеснителни са някои предложения за изменения, във връзка с изключването на някои сектори. Тук, например, бих споменал предложенията във връзка с изключването на някои предприятия, на някои економически оператори, които предлагат услуги от общ економически интерес – Разбира се, всеки член на Европейския парламент има право да прецени какво смята за важно или не, но кое е правилно или не, трябва да бъде определено от всички, защото публичните власти, общините, не трябва да а, бъдат поставени пред дилемата да избират кои правила да прилагат. Това ще създаде най-малкото объркване. Знаем, че Съдът на Европейския съюз има достатъчно а, богат опит в връзка с а, концесиите и възлагането на публични концесии. Юровасър, например, процеса е добре известен и за това водния сектор като че ли някакси се отделя от другите, защото водния сектор или водоснабдяването е един много типичен пример за услуги от общ економически интерес. съвсем ясно трябва да бъде за всички, че нито първичното, нито вторичното а, право ни позволява а, да приемаме текстове, които биха противоречили или се отклонили от а, текстовете на Лисабонския договор не можем в тази връзка, повтарям, не можем да изолираме дадени сектори от прилагането на правилата, касаещи всички. Ние искаме възможно най-висока степен на прозрачност. Не знам дали има други въпроси, на които не съм отговорил или а, дали искате допълнителни разяснения. Ако има такова нещо, моля заповядайте. Благодаря за обясненията и отговорите, казва председателката. Поредица от колеги а, поискаха думата, така че сега ще дам думата първо на госпожа Кастекс. Ем... Да. Моите изменения не целят изключване на а, економическите услуги от общ интерес от приложното поле на директивата, защото именно тогава ще стигнем до а, състояние на правна несигурност. Обратно, измененията а, са насочени към предвиждане на специфични условия за сключването на концесионни договори, когато економическите услуги са именно от общ интерес. Казвате, трудно е, защото не се знае, що е то економическа услуга от общ интерес. Ми съвсем очевидно, защото общият интерес се определя от публичните органи, които предлагат услугата. Следователно, съответствие в съответствие с предвиденото в Лисабонския договор и в частност протокол 26 към него, но и в съдебната практика в решението по делото Алмарк, има възможност не само да се направи списък на услугите, представляващи економическа услуга от общ интерес, а да се определи как един политически публичен орган ще дефинира това понятие – като е, вменява и задължения, например, на е, конкретни структури. Всичко това е, е развито в съдебната практика и е, има своята опора в договорите. Това, което аз предлагам, е да бъдат е, възприети тези елементи, е, които не са е, развити достатъчно подробно в договорите и в практиката и да ги доразвием в тази директива. Тоест, вътре в самата директива да предпишем възможността за а, е, предприемане на конкретни специфични мерки по отношение на економическите услуги от общ интерес. Вместо да се правим на е, штрауси и да си заравяме главите е, в, в почвата е, и да се правим, че всички услуги са се с търговски характер и да подвеждаме всичко под един и същи знаменател. Не са всички услуги с такъв характер. Така ще отчетем спецификата на економическите услуги от е, общ интерес. Толкова е голяма тази специфика, че някои политически групи поради несъобразяването искат просто да се откажем от директивата. Би трябвало да предвидим специфична уредба за нещо, което неимоверно засяга гражданите, а и всички публични органи в Европейския съюз. Извинете, че така се вълнувам, когато говоря, но тази тема ми е особено близка. Dankeschön, Frau Lichtenberger. Ja, zur Leidenschaft kommt jetzt auch noch die Verzweiflung. Und zwar die Verzweiflung. Чувствам се отчаяна наистина, след като чух а, твърде различните начини, по които концесиите се възлагат като процедури в а, отделните а, страни на Европа не е възможно да не изпадне човек в отчаяние. Комисията се опитва а, се опитва да положи общоевропейските основи на тази процедура. И въпреки това, всеки а, показва, а, че държи и разбира само своите национални процедури. а някои пък се опитват да използват общо европейските, общностните а, правила, а за да преодолеят пречките в националното си право. Много е важно, наистина, да прецизираме дефиницията на това, което разбираме като обществени услуги или като услуги от а, общ интерес, за да се превърне това в една здрава основа а, за държавите членки, вместо да пришиваме нови и нови кръпки към съществуващи текстове. Що е то концесия? Ние трябва да сме съвършено наясно в това отношение, в понятието, какво разбираме в понятието концесия, не да разбираме различни неща в Италия, Полша, Великобритания. В Италия има огромни различия. Ако не, усме, не успеем една много ясна, много прецизна, обща, а, базисна дефиниция да определим и приемем за концесия, то просто няма да свършим нищо съществено. Да, в парламента наистина говорим с а, доста плам, но ние искаме да защитим малките и средни предприятия, които не си получават парите, не им се плаща, защото а, властите направили някаква грешка някога, някъде в договора. Като, например, а, концесията с Берлинското летище, а знаем колко лесно нещата могат да излязат извън контрол. Ето защо е важно да положим основите фундаментите а, са нещо изключително важно. Аз съм говорила с колеги от Италия и от други държави членки. Много са различни реалиите, подходите, процедурите между Италия и Германия също или други държави членки. Искам да апелирам към комисията ни, към нека да се опитаме да положим всички усилия, за да създадем едно такова изчистено определение, за да имаме правната сигурност и след това бавно, но сигурно да развием нещата нататък. Иначе няма да постигнем нищо. В момента сме в отчаяващо положение, защото нищо не сме направили ние имаме нужда от това, знаем. Знам, че е много противоречиво и предизвиква разгорещени дебати тази тема, но трябва да си свършим работата като хората. Извинете за всичко, което казвам, но аз просто не желая да се чувствам непрекъснато толкова отчаяна. Благодаря, госпожо Лихтенберг. Господин Балтасаре. Шлюслате хинцуцуфи. Може ли да помогнете на колегите да преодолеят и своите страсти и отчаянието си. Благодаря, благодаря, госпожо председател, благодаря на колегите, благодаря и на представителя на комисията за неговото изказване. Мисля, че Що се отнася до казаното от госпожа Тейлор? Ето ди ди кал... Ще намерим решение за метода. и за възлагането, и за изчисленията, и за времетраенето. Времетраенето трябва да е, е уместно, да позволява възстановяване на разходите и да позволява също извличане на печалба, което е разбираемо. Съвсем очевидно и всяко дружество се стреми към печалба. Няма спор по въпрос между нас. Благодаря на госпожа Кастекс за е, нейната е, развълнувана критика. Благодаря и на госпожа Лихтенбергер. А сега, не знам дали ще се умеем да законодателстваме в случая, ако е, подходът ни е, не е изчистен. Подходът е ясен, но мисля, че трябва най-сетне да решим въпроса за економическите услуги от общ интерес. Те са специфични услуги. Представете си, е, нали с какво са свързани. Пренос на газ, например. Те могат да имат стратегическо значение в една държава членка. Електроснабдяване, услуги, свързани с спасяването на човешки живот по крайбрежията. Има и други услуги. Водоснабдяване, управление на отпадъците. Там също са потребни специфични правила. Да се опитаме обаче всичко това да го наместим в настоящата директива, ще я превърне в извънредно обширен и комплексен акт. И националното, регионалното и местното равнище ще бъдат засегнати. Мисля, че е трудно всичко това да се помести в този единен контекст. Особено като се има предвид, че е, в някои случаи трудно ще изчистим въпроса за правното основание. Договорът и протоколите към него предвиждат, че економическите услуги от общи интереси са много, интерес са много специфична сфера – на фона на общото понятие за услуги. Затова наистина изпитам някои съмнения във връзка с измененията на госпожа Кастекс. Не смятам, че ние не се нуждаем от уредба по тези въпроси, но не смятам, че тук му е мястото да уреждаме концесиите на услугите от общ економически интерес. Може би комисията след тази дискусия ще а, направи необходимото да ни предложи проект специално посветен на тези услуги. Ще упражни инициативата си в тази връзка, защото ние не искаме само да регулираме този сектор, а би трябвало да постигнем известна хармонизация, както каза госпожа Лихтенбергер. Положението толкова много се различава в отделните държави членки. И а, тук говорим за нещо, което е стратегическо по значението си. А, в национален мащаб, транспорт, енергоснабдяване, не може да се регулира в тази сфера без да се вземе предвид спецификата на системата във всяка страна. И мисля, че ако липсва правното основание, е, е безразсъдно да е, слагаме този тип услуги вътре в настоящата директива. Не, че се опитваме да избягаме от отговорност. Не е това идеята ми. А, казвам, може би не е тук мястото да се регулира – да, би трябвало да подхванем темата за услугите от общи економически интерес, но според мен не тази директива е мястото да го направим. Благодаря. 27 ноември е датата за гласуване в комисията. Така стигаме до следващата точка в дневния ред. Точка 8. Европейската заповед за запориране на банкови сметки. Пак ще дам думата на господин Балдасари, но нека кажа ня... нещо преди него. Това не е нова тема за правната комисия. Имали сме доклад, даже повече от един доклади по нея Господин Лехнер в миналия мандат имаше доклад и други колеги са имали доклади все по тази тема. Сега господин Балдасар е наред и неговата задача е да допринесе за намирането на е, смислено решение на общо европейско ниво на този въпрос. Надявам се, че няма да се провалят усилията ни заради нежелание или неспособност на Европейския парламент да заемат позиция. Господин Балдасари. Благодаря, госпожо председател. Съветът действа предпазливо по отношение на този проект. Тук става дума за един механизъм, един способ за събиране на задължения, които се намират в друга държава членка на Европейския съюз. И а, е, механизмът а, е, в случая е а, е, да бъде запориран на финансова сметка на длъжника, така че той да не може да се разпореди с наличността по нея. Предлага ни се нов факт в тази връзка, който ще се насложи към националните обезпечителни мерки общо европейска система за запориране на сметки с цел удовлетворяване на задължения. Според комисията, ако се приеме този механизъм, ако бъде създаден, дружествата ще могат да си възстановят около 600 милиарда евро непогасени задължения, като тук е много важен моментът на изненадата. На длъжника ще се пречи да опразни сметката си или да прехвърли съдържанието и към друга сметка в друга държава членка или дори извън Съюза. Естествено, това е акт насочен към защита на интересите на кредиторите и той ще повиши доверието в единия европейски пазар. Това е една гаранция за кредиторите, доста по-голяма от съществуващите гаранции за тях в настоящия момент. Особено важно е да се запази този ефект на изненадата. Тоест, когато се налага запорът, другата страна няма да знае, длъжникът няма да знае за това до определен момент. И процедури, разбира се, които са ни познати. Иземване на имущество. Ако уведомите длъжника, че предприемате такава мярка спрямо него, той веднага може да предприеме необходимите действия да се освободи от съответното имущество, за да не можете да му посегнете. Мисля, че тази мярка, която се предлага тук, трябва да бъде сериозно обмислена. Особено трябва да помислим за това как да преодолеем а, така неудобствата, свързани с разходите, които предполага процедурата. Банките ни уведомиха, че а, това ще е доста обременителна за тях процедура. Тя ще струва много. А, нали, естествено, може да се спори за това колко голяма е тежеста, дали техни, субективните усещания на банките не са по големи, не са преувеличени в сравнение с действителното. И второ, трябва да помислим за правата и на длъжника, защото не би трябвало да допускаме те, длъжниците, да станат безмълвни свидетели на едно отчуждаване на имуществото им, на една експроприация. Това са въпросите, на които трябва да обърнем особено внимание. Натоварването на банките и правата на длъжника, за да улесним прилагането на директивата след нейното приемане. Мисля особено за правата на длъжника, че един баланс между тези права и правата на кредитора може да бъде постигнат, ако се поработи повече върху доказателствата. Ние вече имаме механизми аналогични на този и е добре да помислим е, кое е дало добър резултат при тях. Е, значи, е, когато говорим за този ефект на изненадата, длъжникът не се уведомява преди да се предприеме мярката, т.е. самото налагане на мярката се извършва по ред, който изключва участието на длъжника, но той трябва да бъде уведомен незабавно след налагането на запора. Е, компетентните органи могат да предприемат конкретни мерки в отклонение от основното правило, когато член 7 доказателствена тежест се окаже недостатъчен. Ще изготвя работен документ по този проект, където ще се опитам да направя обзор на по-спорните моменти в проекта. Надявам се, че ще се умеем все пак да приемем този акт на първо четене, защото той е от голямо значение за гражданите. Председателството има някои съмнения във връзка с проекта обаче, имам предвид председателството на Европейския съюз и за това е много важно как ще изработим ние позицията си, за да осигурим неговото приемане. Председателят, благодаря. Госпожо Викстрем, имате думата. Благодаря. Незабавно давам думата на колегата господин Бусой, който току-що се присъедини към нас. Заповядайте, господин Бусой. Благодаря, Бях на заседание на комисията ИМКО. Е, имах там становище за ценовата прозрачност при медикаментите. Приветствам силно проекта на Европейската комисия за Европейска заповед за запориране на сметките. Смятам, че това е важна стъпка е, за е, гарантиране изпълнението на съдебните актове. Мисля, че това ще е процесуална мярка важна за гражданите, които се опитват е, да е, си съберат задължение от е, друга държава членка. Има такива механизми днес, но те са много скъпи. Различни са освен това разходите в държавите членки и процесуалните норми доста се различават. Този проект много ще улесни събирането на задължения зад граница, когато титуляри на вземанията са малките и средни предприятия. По съдържанието на предложения регламент бих казал, че има някои важни елементи. Възможността процедурата да бъде задвижена още преди да има подлежащо на изпълнение съдебно решение, при спазване на определени условия, разбира се. Предвижда се ефект на изненада е, с цел гарантиране на ефективността. Е, премахва се екзекватурата, се в името на същата цел. Е, това са все похвални елементи, но има и други елементи, на които трябва да се спрем с повече внимание, защото трябва да гарантираме баланс между интересите на страните, а да вземем предвид и интересите на банките, които на практика ще запорират сметките. Нещо, което заслужава дискусия е определението на банкова сметка. До сега сме визирали само финансови инструменти. Имам известна така неяснота как това определение, което е предвидено, е, ще функционира на практика. Финансов инструмент е нещо много е, сложно е, на практика, много комплексно, нещо много по-широко от банкова сметка. Понятието средства, фанд също не е определено и това, за което се говори тук, е различно от смисъла на понятието в други актове. Е, освен това, е, трябва да внимаваме с това, че е, процедурата може да бъде задвижена преди да е постановен подлежащ на изпълнение съдебен акт, трябва много добре да бъде обосновано искането за налагане на запора. Също така трябва да внимаваме с изпълнението на мярката от страна на банките не би трябвало, доколкото те ще бъдат натоварени с тези запори, те да бъдат натоварвани и с допълнителни разходи. Благодаря ви и искам също така да поздравя докладчика. Председателят, благодаря. Сега давам думата на, председат... на представителя на комисията. Ако желаете да се изкажете, заповядайте. Извинявайте, мисля, че обърках името ви, казва е, председателят. Е, да, заповядайте. Давам думата на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин докладчика Балдасари, както на почитаемия евродепутат е, господин Бусой представил виждането на политическата си група. Комисията много се радва на положителната реакция на вашата комисия по така предложения проект, защото според нас този, е много, този проект е много важен, особено имайки предвид сегашните економически и финансови трудности, които пречат на доста малки предприятия да си съберат задълженията и така ги тласкат към несъстоятелност. Това е очертана тенденция. Затова успоредно с този проект ние е, сме внесли един много амбициозен проект за реформа на е, нормите за несъстоятелността. Е, конкретно по този проект искам да кажа няколко думи. Ние е, внимателно е, взехме предвид становището от март месец на Комисията на Европейския парламент по економическите въпроси и бихме желали да подчертаем, както спомена и господин докладчикът, че е, е, ключово значение за ефективността и за спазване на този ефект на изненадата е неучастието на длъжника в процедурата по постановяване на запора. Е, беше казано, че е необходим правилен баланс между интересите на длъжника и на кредитора. Съгласни сме с това. Комисията много активно взе участие в тази дискусия на неформалното заседание на съвета на министрите на 26 октомври. Няма обаче да се откажем от ефекта на изненадата от, в този проект. Например, е, при е, извънредни е, обстоятелства може да се предвиди, че съдът има право да призове длъжника, за да установи основателността на претенцията на кредитора, но трябва много да внимаваме при всякаква, всякакво оповестяване на информацията за банковата сметка. Тук комисията предлага двояка система – Или съдите могат да постановяват заповед за разкриване на банковата информация на територията на съответната държава членка или пък държавите членки да предвидят даване на достъп до обществено достъпни регистри. Ако нали, са данъчни регистри, понякога и банкови регистри в някои държави членки, за да се разбере е, кои сметки могат да бъдат предмет на запор. Знаем, че някои държави членки, например, е, желаят да съществува възможност е, да се поиска от длъжника декларация, в която той да посочи местонахождението на банковите си сметки. Но ако се замислите, това е, е пълно нарушение на принципа за неучастие на длъжника в процедурата. Ако е, длъжникът знае, че се води такова производство срещу него, той много лесно може да премести имуществото си, просто да го укрие в друга страна. Благодаря ви. Председателят, благодаря господин Карея. Е, много съжалявам, че в началото не разбрах добре името ви. Накратко ще дам думата сега на господин Берлингуер, но ви моля да бъдете лаконични, тъй като е, окъсняваме. Ако е, сме кратки тук, ще се умеем бързо да преминем към следващата точка от дневния ред. Ще бъде съвсем кратък. кратък. Ще вложа всичките си усилия в кратко изказване. Говоря от името и на господин Коферати. Той също е, участва в работата на две комисии и искам да кажа следното от наше общо име. Ние сме съгласни с е, доклада на господин Балдасаре, съгласни сме с елемента на изненадата, за който стана дума. Това според нас е отлична мярка, която се създава на общностно ниво за защита на кредиторите. И сме съгласни с графика. Съгласни сме с процедурата за ефект на изненада. Заличаването на екзекватурата също е положително сега по отношение на длъжника. Позволете да се спра на два аспекта неприкосновеност и информацията, която се дава на ищеца относно сметката на длъжника. Тук става въпрос само за количественото измерение, нищо повече. Разбира се, органите ще имат изключително голяма роля за филтриране на информация и съответно координиране на дейността. Благодаря. Председателката, благодаря господин Балдасаре. Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti. Благодаря. Благодаря на всички, които взеха участие. Благодаря на комисията за изказванията. По отношение казаното от господин Босой и Белингуаре, аз вече споменах в самия доклад аспекти, свързани с казаното от вас, а именно тази критика, за която и вие говорихте разходите по отношение на съдебната система, за банките. Е необходимо да има баланс между кредитора и длъжника и е, третирането им, а също времено да се запази елемента на изненадата. Споделям притесненията ви относно неприкосновеността на длъжника. Що се отнася до оповестяването на информацията, трябва да бъде предоставена информация само по отношение на процедурите и колегите, надявам се, ще направят своите предложения, за да преодолеем тези древни несъответствия. Благодаря, председателката. Благодаря. Както казахте вече, господин Балтасар, работният документ ще бъде предоставен на следващото заседание на 26 и 27 ноември на нашата комисия. Сега преминаваме към седма точка от нашия дневен ред. Тук ще бъде направено кратко представяне на оценката на европейската добавена стойност относно административно-процесуалното право на Европейския съюз. Господин Дан ще направи това изказване. Имате думата. Einen kleinen Moment, es gibt Schwierigkeiten mit dem Mikro. С микрофон имам известен проблем. Имате думата, господин. Моля да ме извините за техническите проблеми. Благодаря, че ни се предоставя възможност да ви запознаем с е, нашата работа. Всъщност това е нещо ново. Правим оценка на европейската добавена стойност – в цел подкрепяне на доклада на господин Берлингер относно административно-процесуалното право в Европейския съюз. Това е една нова служба, която представлявам, създавам на миналия юни. И основната цел е да се даде възможност парламента да реагира, да реагира още по-проактивно, когато се предлагат инициативи в нормативната уредба. Вашата комисия е очевиден пионер, водещ в областта на инициативите в законодателната област и за това с голямо удоволствие ще ви запозная с нашите заключения. Основното, което правим е да се опитаме да избегнем положение, като, например, госпожа Регнер, дружественото право, когато комисията а, изпрати един документ през април тази година а, с доста негативно съдържание, а, след като вече дълго време парламентът бе работил по този документ аргументите е, не бяха особено основателни, така че спо... бихме желали да се избягват подобни практики в бъдеще. И за тази цел искаме да изградим мотивиран аргумент, когато се предлага доклад собствена инициатива от страна на парламента. Изчистена е методологията и основната цел – е да има оценка на добавената стойност или основанията на правеното предложение в доклада собствена инициатива. Разбира се, позоваваме се на мнението на експерти, разделяме въпросите по отношение на въпроса, който се разглежда по същество, когато поставяме тези въпроси на експертите, с цел да получим тяхната оценка. Е, първите 20 страници на този документ е всъщност самата оценка. След това има три приложения. Госпожа Зенберг, професор Зелер и Blue Mark консорциум със съответно авторите им. Те е, бяха получили различни задачи по отношение оценката на легитимността, последователността и правните измерения, както и економическите измерения на предложението. Първо, целта е да се разгледа каква е добавената стойност на предлаганото предложение, какъв инструмент трябва да бъде, какъв тип закон. Е, какво е участието на е, страните, които се включват в процесите по отношение на изградения инструмент и съответно разход или ползи, анализ. Конкретно в този случай, доклада на господин Берлингер, ние установихме с помощта на нашите експерти следното. Първо, ясно е правното основание – Жан-Клод Пиерс в книгата си е, коментира членове 2 и 8 относно активната дейност на институциите, което е достатъчно добро състояние, така че не е необходимо да се предприемат а, законодателни мерки в тази насока. Напълно сме съгласни с това заключение. Освен това, естеството на а, инструмента, който се предлага, регламент, това беше друг аспект, който разгледахме. Разгледахме различни нормативни актове и въздействието върху гражданите, економическите, стопански обекти и админ, самите административни структури. Разгледахме непреките ползи, достъпа, ползата от достъп за гражданите, както и економическите ползи които според нас са свързани с економии, намаляване на бремето, намаляване обемите на а, а, съдебните дела, което може да доведе и до економия. И а, всъщност комисията може да бъде двигател на економическото управление в държавите членки. 20 от 27-те държави членки вече имат свое административно-процесуално право, което е положителен аспект. Единственото, което ни остава е законодателният акт да бъде добре формулиран. Освен това, искам да спомена и следното. А, говорихме също, обмислихме също така и въпроса свързан с публикуването на а, този а, документ, публи... връзката с оповестяването, ефектите от анализа на съществуващата ситуация. Осма страница, например, в сивите полета ще видите ни доста плашещи примери, в които комисията наистина не успя да действа адекватно по отношение на сигурността на продукти. Знаем, че това е изключително важен аспект от дейността на Европейския съюз. Ние се гордеем с постиженията си в тази област. Парламентът прие резолюция по отношение на делото свързано с изобретяването на инхалатори за астматици в Германия – има възбрана в Германия за продажбата им, след което комисията е уведомена, но комисията нищо не е предприява по този въпрос. А, продукта след това се предлага с е, ново име и комисията а, отново получава съответната информация, но не отменя своето предишно решение. Т.е. случай комисията просто не е реагирала адекватно в продължение на тези 13 години, така че имайки предвид положението, а също така и по установките и изявленията на председателя на Европейската комисия и заместник председателя Шевкович. Бихме искали в бъдеще да бъдат избегнати подобни ситуации. какво правим? Всъщност ние на практик правим същото, което прави комисията, когато прави оценка на въздействието при предлагането на конкретно законодателно предложение. Просто ние оценяваме стоеността на предложението и така, че когато гласувате по-късно тази сутрин, ще имате възможност да използвате мотивирано нашите оценка. Благодаря. Председателката, благодаря. Благодаря, че ни запознахте с вашата дейност насочена към под, подкрепа на нашата дейност. Госпожа Лихтенберг, имате думата и други двама оратори ще говорят по темата. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Благодаря и за оценката и проучването, което сте направили. Напълно съм съгласна с казаното от вас. Цитирам. 34-та страница, текста, който предлагате. Казва се, че има силен мотив – много е студено в залата, казва ораторката. Те остава дума за мотивацията да се справим с наказателната процедура там, когато е необходимо, така че всъщност лицето да получи необходимата информация, а ние е, трябва да имаме възможност да подготвим съответното споразумение, което е вменено задължение за всички нас. Ние трябва да направим необходимото, така че всички да спазват правилата които и нормите, които са уредени в Европейския съюз. Благодаря за казаното от вас. Благодаря на господин Берлингуер, който винаги обръща много голямо значение на тази тема. Понякога сме много абстрактни, но когато става въпрос за наказания, за нарушения, прощавайте, много важно е да се получи конкретно навременна информация, за да може комисията да предприеме бързи действия а не просто да очакваме е, пръста на съдбата да се намеси, дали ще получим информация от комисията, да разберем дали се текат някакви дискусии и дебати по въпроса. Много важно е ние да сме в течение на нещата. Документът би трябва също така, между другото бях сложила документа на земята, за да е, закрия е, виталанциалната шахта, защото е изключително студено в залата в крайна сметка много е неприятно това, тъй като председателката в момента ръководи заседанието. Много моля, госпожо, обърнете внимание на всичко това. Не мислете само за господата, които носят костюми, мислете и за дамите, които са облечени с рокля и ми е студено. Благодаря, председателката. Преди да дам думата на госпожа Корин, искам да коментирам въпроса свързан с студената зала и студения въздух, който влиза в залата. опитваме се да предприемам нещо по този въпрос, така че да имаме подходяща температура в залата и никой да не страда от това. Госпожа Карин, имате думата. Господин Карин. Всъщност аз си мислих, че в една зала пълна с политици може да има само много нагорещен въздух, да и дори пара да се дига, но всъщност аз имам само едно нещо да кажа. Браво! Наистина, отдавна не ми се беше случвало да съм на заседание на комисия в Европейския парламент и да чуя толкова разумни неща. А, надявам се, че Европейската комисия има представители в залата, че да чуят разума. Разбира се, казвам, че аз това, което казвам, не се отнася само до нашата комисия. В всички комисии а, трябва да се чуват такива разумни неща, защото Европейската комисия ми се струва, че е загубила връзка с реалността. Бях на едно събитие извън Европейския парламент във връзка с проблемите и подкрепата за малките и средни предприятия. Наистина, браво на нашето ново работно звено и добрата работа, която а, е свършило. А, господин Берлингуер, къде сте? Да, точно пред мен, благодаря. А, ще получите имате пълната подкрепа не само на мен, но и на цялата ми група. Пълна подкрепа изразяваме и за това ново, новосъздадено звено, а, в това, че хвърля ръкавицата на предизвикателството към Европейската комисия. Това беше всичко, което исках да кажа, госпожо председател. Благодаря, господин Карим. Добре, както виждате, господин Дан, ви а, успяхте а, да напипате нежната струна в нашите сърца. Така че благодаря. И сега господин Ингуер, и след това започваме гласуването. Да, исках да кажа няколко неща, госпожо председател, по този доклад за да не се налага да взимам отново думата, когато ще трябва да одобряваме този доклад по административно-процесуалното право на Европейския съюз. Всички, които се изказаха, а, бяха на единно мнение, макар че използваха някои от документите, за да запушат вентилационната шахта, от която строеше много студен въздух. Важното е, че успяваме да разрешим един технологичен проблем и то много съвременен такъв. И така, Разбирам, че колегата иска повече равноправие между двата пола а, и а, твърди, че само ние мъжете най-вече носим вълна и вълнени костюми, но всъщност и дамите могат да го правят. Но тук в Европейския съюз ние винаги сме се старали да аз подтикваме комисията, Европейската комисия, когато а, не се движи толкова бързо, колкото а бихме искали по посока на нещата, така както ги виждаме. Разбира се, и държавите членки също трябва а, в съвета да вършат своята част от това дело. Важното е във връзка с административно-процесуалното право на Европейския съюз, а да а, видим, че всички ние, институциите на Европейския съюз, сме на мнение, че трябва да се защитат правата на гражданите, да се разширят и да им дават все по-добра възможност да контактуват пряко с администрацията, когато имат необходимост от това. И така един закон за администрацията в Европейския съюз е нещо много необходимо и важно. Преди не беше възможно да се а, а, прилагат такива правила, защото нямаше а, единност в административната структура. Сега вече ситуацията е доста по-различна и има, разбира се, поредица от много аргументи и а, примери, не само а, инхалаторите за астма, както беше споменато от господин Дън, но и много-много други случаи има подобни, с, а, на които би могъл да помогне един такъв а, нов а, закон или този принос на европейското право. И така аз бих искал да похваля новото звено за добре свършената работа и се надявам, че ще продължи да ни бъде все така полезно и при други обстоятелства. Благодаря. Благодаря. А сега последно ще дам думата на господин Свивка апелирам към него а да бъде много кратък. Надявам се, че не иска да взима думата, но ако все пак я иска, заповядайте. Нека да започнем с гласуването. Моля, пригответе си картите за гласуване. А като окончателното гласуване ще бъде по електронен път, така че ако има някой без карта, моля дигнете ръце. Добре. Една електронна карта липсва. Отбелязваме си го. Моля, пригответе картите си да проверим дали всичко работи. Моля, гласувайте електронно.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 Така, сега всичко вече е наред. Можем сега да започне да започнем с първия доклад за Харватия. И необходимите изменения, касаещи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 двама членове на парламента не са дали гласа си. Добре, прекратете гласуването. Разбирам, че две карти липсват. Добре, приема се. Продължаваме с следващият доклад на Луиджи Берлингуер за административно-процесуалното право. Току-що приключи дебата по него. Започваме с изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Аз няма да споменавам въздържали се, но ако имате въз... и, е, решите да се въздържате, моля да го кажете. Сега втората част. Господин Цвивка, а, тук казва, а, тук в моя списък а, раз... виждам, че ние трябва да гласуваме разделно. Да, имаме разделно гласуване по изменение 3. Ние вече прогласувахме първата част, но можем от... да повторим гласуването, ако смятате, че нещо не е ясно. Сега вече сме на втора част от изменение трето. За, против, Мнозинството е против, така че се отхвърля. Изменение четвърто за против, въздържали се, приема се. А, изменение шесто на Берлингуер за против, въздържали се, приема се. Пето на Лихтенберг за против, приема се. Авко 4 за против, Приема се. Изменение седмо Стоянов. За. Против. Отхвърля се. Осмо. Стоянов. За. Против. Отхвърля се. Изменение първо, първо на Берлингуер. За. Против. Приема се. Пет и две За. Против. Приема се. Авко С а, с устно изменение за, против, приема се. 5 и 8 за, против, приема се. 5 и 13 за, против, приема се. Изменение 2 на Берлингуер за, против, приема се. Авко А за, против, приема се. Авко Хаш за против приема се. Авко едно, за против приема се. Пети 14 за против приема се. Пети 16 имаме разделно гласуване. Първа част за против приема се. Втора част за против Отхвърля се. 5 и 9 за, против, отхвърля се. 5 и 11 за, против, отхвърля се. 5 и 12 за, против, отхвърля се. 5 и 15 за, против, Отхвърля се. Сега, можем да гласуваме по доклада като цяло. Моля, използвайте картите си, електронните си карти. Тези, които нямат, могат да вдигнат ръка. Моля, гласувайте. Единодушно се приема. Поздравления за докладчика. Сега можем да преминем към Юри, 708737. Докладчик госпожа Кастекс. За, против, приема се. Изменение второ. Господин Звивка. За, против, приема се. Компромисно е предложение едно. За, против, приема се. Е, е, четвърто, извинете, Лихтенбергер. За, против, приема се. Сега можем да гласуваме като цяло за доклада. Моля, гласувайте електронно. Някой все още не е гласувал. И все пак, край на гласуването. Всички подадени гласове са за доклада, така че единодушно се приема. Така, и сега започваме с следващият доклад. Господин Звивка. Благодаря, госпожо председател. Само едно обяснение. Измененията, които сме представили с букви, искам да подчертая, че с тези букви всъщност само помагаме разбирането на текстовете на предложените изменения. Благодаря за обяснението, председателката. И така, изменение номер едно. А, извинете, господин Берен го е риска думата. от името на господин Коферати, който е на друго съвещание в момента, искам да кажа, че, и две, а, че две устни изменения са внесени и нашият докладчик се съгласи да се проведе дискусия. И виждам от списъка за гласуване, че ще гласуваме за първото и второто изменение, предложение за изменения, ще трябва да отхвърлим третото. Така ли? Да. Добре, сега да преминем към ЕНП устното изменение за, против, приема се. ЕНП устно изменение за, номер 2 за, против, приема се. ЕНП устно изменение 3 за, против. Бих искала да проверим електронно 11 haben dafür gestimmt, 10 dagegen, eine. 11 за, доста по-малко са против, така че се приема. Един от членовете не гласува, но това е резултат от гласуването. А. Съжалявам искрено, но това е резултат от гласуването. Казах прекратете гласуването. Съжалявам, че някой не успял да гласува през времето, през което трябваше. Гласувано е и трябва да вземем резултата такъв какъвто е. И сега моля да се гласува изцяло за документа. Ja, angenommen. Prijema se. damit kommen wir zur Rechtsgrundlage. Äh, така преминаваме сега към правното основание. Госпожа Лихтенбергера, е докладчик, искате ли да се изкажете? Да, само за яснота. Предлагам член 192 като правно основание. Това не съвпада с препоръката на правната служба, но пък съвпада с препоръката на секретарята. Добре, гласуваме за. Против. Приема се. Следващо гласуване. Аз съм против, казва някой от залата. Yes. Richtig. Да, да, това е важно. Ich möchte Sie ersuchen, elektronisch abzustimmen. Ich habe das selbst vorher angekündigt und äh, bin jetzt zuvor. Казах, че ще гласуваме електронно и малко прибързах, обявявайки резултата. Затова Нека гласуваме електронно. Доклад на госпожа Лихтенбергер. Гласувайте, моля, с карти. Ангеномен мит една Gegenstimme. Приема се с мнозинство. С един глас против. Следващото гласуване Господин Сперони, вие сте докладчик по застрахователното посредничество. Да, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на служителите. за това, че направиха необходимите проверки. И то съвсем е, детайлно. Няма никакви противоречия в текста. Ще повторя, че тук става дума за член 290 и 292 от договора. Ние като са законодатели трябва да приемем решение дали да приемем или да не приемем е, някои или и двата е, текста, които цитирах като правно основание. Благодаря, господин Сперони. Гласуваме електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се единодушно. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, следващата преработка на акт. Е, пиротехнически артикули. Начало на гласуването. Край на гласуването. И тук доклад се приема единодушно. Следваща преработка. Господин Сперони също е докладчик тук. Класифициране, опаковане и етикетиране на опасни препарати. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 гласа, нито един против. И последна преработка – хармонизиране на законодателството на държавите членки. Е, няма да го а, чета изцяло това заглавие. Става дума за измер... измервателните инструменти. Отново господин Сперония е докладчик. Начало на гласуването. Край на гласуването. Същия резултат 23 гласа за, нито един против. С това приключваме гласуването. Не си оставяйте картите за гласуване тук. Не ги забравяйте. Damit kommen wir zum nächsten. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, обмен на становища по а, един много спорен и много актуален въпрос. Давам думата думата на госпожа Гало. Колективно управление на авторските и свързаните права. Авторски и сродни права. Да. Благодаря, госпожо председател. По това досие е, извършваме първи обмен на становища в нашата комисия. Моята цел днес е да поясня е, метода на работа и да ви запозная с графика, по който ще се движим при разглеждането на този проект. Припомням, че проектът на комисията съдържа два аспекта. Първият аспект засяга всички е, видове е, дружества за колективно управление на права това ще речем музикален сектор, аудиовизуален сектор, е, фотография, всички е, сфери, в които се извършва колективно управление на авторските и сродните им права. По отношение на този първи аспект се предлагат детайлни правила за организацията, управлението, в това число финансовото управление и прозрачността в дейността на е, дружествата за колективно управление на правата. Вторият аспект на същия текст засяга издаването на лицензии за множество територии за използването в интернет на музикални произведения, защитени от авторско право. Целта на тази втора част, на този втори аспект на проекта на комисията е упростяване издаването на лицензии в музикалната сфера с цел – да се е, позволи създаването на нови е, интернет услуги, на нови платформи, които могат е, да функционират от всяка точка в Европа. Като докладчик, разбира се, напълно си давам сметка за значението на този нормативен проект за създаването на един истински единен европейски пазар в цифровата сфера. Имам две цели в работата си. Първо, да допринеса за гарантиране на максимално подходящо възнаграждение на творците и изпълнителите, именно чрез по-добро общо колективно управление и второ да допринеса за разпространението на репертуара, музикалния репертуар в Европа, нещо, което ще бъде полезно и за економиката. Трябва обаче да внимаваме и за нещо друго, да запазим културното многообразие, което е специфика на Европейския съюз. Като особена защита трябва да бъде предвидена за онзи репертуар, който не е така благодатен за разпространение от търговски разпространители. Всички политически групи в нашата комисия решиха да бъде зададен на комисията устен въпрос – във връзка с графика на работата и съдържанието на е, този текст. Въпросът бе зададен на 13 февруари. Е, днес очаквам по същия начин да продължим сътрудничеството си с всички политически групи е, като не бъдат допускани стерилни, безплодни спорове, е, които, на каквито сме свидетели всеки път, когато се постави въпросът за авторските права. Предвидили сме четири технически заседания е, за работа по този проект. На тези заседания ще участват докладчика, е, докладчиците в сянка от всички засегнати комисии и е, представители на самата Европейска комисия. На всяко заседание ще се обсъжда конкретна тематика, тъй като става дума за текст, който има силно технически характер. Неговите норми засягат едновременно дружественото управление, търговското право, правото на интелектуална собственост. Такива технически заседания наистина са необходими, тъй като позволяват на депутатите да формулират прецизни въпроси и да получат отговори, които допринасят за по-доброто разбиране на текста на последиците от него. След този първи етап, след като мина тези технически заседания, възнамерявам да внеса първи проект, като нещо като чернова на проект някъде е, през декември месец, е, за да ви запозная с общите насоки на бъдещия си доклад. И предвиждам е, да извършим обсъждане на този първи проект на моята работа през януари месец 2013 година. Освен това би трябвало да се организира и слушване. Е, на което да чуем гласовете е, на е, доста заинтересовани търговски ползватели, дружества за колективно управление на авторските права и разбира се граждани. Тук специално не ми се иска да говоря за потребители, но граждани. С координаторите ще обсъдим въпроса за изслушването. Мисля, че неговото организиране е съвсем в рамките на възможностите ни. Е, това исках да споделя с вас днес. Разбира се, на разположение съм на всички заинтересовани колеги е, за да обсъдя с тях е, този текст, да им дам информацията, която може би им е необходима, бележки, разяснения, с които аз самата разполагам. Очаквам да извършим сериозна работа, очаквам сътрудничество между политическите групи. И по този начин мисля, че е, сме в състояние да стигнем до е, съвсем удовлетворителни, приемливи резултати. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожа Гало. Госпожа Викстрам. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на Мариел Гало за нейното изказване и за неуморния и ангажимент да работи по това досие, както всъщност и в цялата сфера на правата на интелектуална собственост. Е, все още е, сме на ранен етап в процеса и няма да навлизам в големи подробности, но искам като начало да кажа, че силно приветствам проекта на комисията. Настоящата комисия е всъщност доста отдавна чака такъв проект. И междувременно е, ние е, сме работили по доклади и по собствена инициатива, както и е, по работен документ, който бе изготвен от работната група на парламента по авторското право. Е, много се радвам, е, че сме е, извършили тези предварителни стъпки, защото сега те ни позволяват компетентно да подхванем това досие. За нас принципите са много ясни. Европа се нуждае от универсални онлайн услуги на музикалния си пазар. Европейският музикален пазар трябва да бъде единен и не можем да приемем наличието на пазар, с почти непреодолими препятствия за навлизащите, е, които желаят да предлагат музикални произведения на всички европейски граждани. Аз се притеснявам не толкова е, с е, е, това, че Google или Apple ще работят на нашия континент, е, а с, е, това ме занимава, че големите компании могат да наемат цяла армия от юристи, необходими им за сключване на договори във всички 27 държави членки на Европейския съюз, дори това да струва прекалено скъпо. Основното ми притеснение обаче е, че тези непреодолими препятствия пречат преди всичко на малките и средните предприятия. Те не могат да навлязат на пазара. Това означава по-ограничен избор на услуги за е, ползвателите, по-малко възможности имат малките и средните предприятия да разкриват работни места. За авторите и композиторите статуквото означава, че те не могат да се възползват пълноценно от цифровото разпространение на своите произведения е в най-голямата економика на света, тази на Европейския е, съюз. Е, Deezer и Spotify е, също бяха малки дружества в началото на своя път е, и не би трябвало да поставяме нашите малки и средни предприятия в аналогично положение. Трябва да им дадем възможност да се превърнат в големи играчи на тази сцена. Никой не поставя под съмнение е, ползата от колективното управление на правата. Винаги ще се нуждаем от организации за такова колективно управление като посредници между авторите, композиторите и ползвателите на произведенията. Но да се твърди, че една организация за колективно управление на правата е просто клуб, който можете да, е, в който можете да участвате по свой избор – е, не е адекватно. Ако сте композитор на музика и искате е, да бъдат възнаградени е, правата ви, нямате друг избор, нямате друг вариант, освен да се включите в Организация за колективно управление на правата. А ако сте ползвател, който предлага услуги, нямате друг вариант, освен да сключите сделка с Организация за колективно управление на правата, ако искате да предлагате правомерно услугите си. При тези правоотношения е много важно да има някакви изначални базисни правила, които регулират дейността на подобни организации. Ако желаем е, европейският пазар да е истински е единен, тези базисни правила трябва да съществуват на общо европейско равнище. Сигурна съм, че ще проведем много дискусии за това дали правилата за управление и прозрачност са прекалено детайлни, дали са съобразени с принципа на субсидиарност и прочие и прочие. Но е, това е тема, която ще бъде разисквана през едните дни. Искам да изясня едно. Според мен е очевидно, че дискусиите ще бъдат продължителни и сериозни, но проектът на комисията зачита принципа на субсидиарност. Това е ясно в настоящия случай. Тази директива има по-голямо значение е, за много широк спектър е, заинтересовани субекти е, от най-различни сфери на живота отколкото други актове. Затова трябва да изслушаме всички засегнати, като не забравяме, ползвателите, всички граждани и авторите, и създателите, и творците. Е, те са истинските е, адресати е, на това законодателство а не посредниците, независимо дали те са организации за колективно управление на права или е, доставчици на услуги. Когато работим по този текст, ще има хора, които ще ни кажат, че един френски гражданин не се интересува от музика създадена в Швеция или Полша. Ще има хора, които ще твърдят, че едва ли някой, който живее извън държавата си членка, ще прояви интерес към този акт, че само чужденците, живеещи в Брюксел, имат интерес от него. Това вече сме го чували. Не, аз мисля, че има интерес е, към а, е, тази музика и ще има все по-голям интерес към музиката, създавана в чужбина, ако хората имат достъп до нея. Мисля, че би трябвало да продължим да а, е, осигуряваме достъп. А, до музика от други държави членки, включително когато хората се движат от една държава членка в друга. Това допринася за по-широкото движение на хора и на работна сила в частност. Е, е, поисках от парламентарната библиотека някакви базисни статистически данни за това, колко европейски граждани в момента живеят е, в държава членка, различна от тази, в която са родени. Е, статистическите данни е, обхващат само лицата, които са се регистрирали на място, но такава регистрация имат бив близо 13 милиона граждани в Европейския съюз. 13 милиона граждани живеят в държава членка различна от тази, в която са родени. В моята малка страна, Швеция, е, са регистрирани около 270 000 граждани на други държави членки, които пребивават постоянно на наша територия. А повече от 1,3 милиона европейски граждани е, живеят във Франция. От тези 13 милиона е, можем да кажем, че е, те възлизат само на 3% от общото население на Европа. Но Годишният оборот на пазара в трансграничните музикални услуги е 1,5 милиарда евро, въпреки че гражданите заплащат за а, услугите, които ползват в интернет, само по 10 евро на месец. Това е огромна сума 1,5 милиарда евро. Тези статистически данни не включват студентите и временните или сезонните работници, които не се занимават с това да се регистрират. някои граждани просто се местят в други държави членки, за да бъдат заедно с любими или по други краткосрочни или краткотрайни причини и не, не регистрират не се броят в тази статистика хората, които живеят в гранични райони или които често пътуват до други държави членки, за да посетят роднини или дори само за да прекарат някой празник. Има едно много важно нещо в интернет епохата. Вече няма никакъв смисъл да не се предлага правомерен достъп на всички европейски граждани до европейския музикален репертуар в неговата цялост. Ако аз в Стокхолм или Упсала бях открила магазин а, за музика преди 15 години, нямаше а, да мога да предлагам цялата тази музика, целият този репертуар, защото нямаше да има място, където да пазя всички дискове. Това препятствие отпада с интернет. Значи, от авторите, от творците до хората, които слушат музика, Луиджи, Мариели и аз, препятствията вече не съществуват. Остава сега да махнем онези пречки, които все още продължават да ни затруднявам. Очаквам работата по тази директива. Сега е моментът да извършим тази работа и нека използваме тази възможност да се справим блестящо. Благодаря. Благодаря, госпожо Викстрем. You, uh, Господин Енстрем. Благодаря. Аз е, по принцип съм съгласен с казаното от е, двете колеги до сега, но се намирам в малко трудно положение. Както госпожа Гало каза, Темата е много важна. Предложението на комисията е много важно, защото трябва да се разрешат сериозно съществуващи проблеми. Предложението на комисията ми изглежда добро. Разбира се, има какво да се направи. Винаги е така. Винаги има какво още да се направи, но ми харесва общата посока на предложението и според мен това е нещо смислено. Както казва госпожа Гало, има две основни цели на това предложение. Първо, да се гарантира, че изпълнителите, авторите ще получат възнаграждението си, което ще бъде адекватно и че ще го получат на време. По-настоящем и тези два аспекта са сериозно накърнени. Първо, по отношение на прозрачността, изискването за прозрачност е, за организациите за колективно управление на авторски права, да имат е, правилно водено счетоводство, да бъдат правилно установени и така нататък, да имат ясно представителство. Това е нещо много смислено. Някои такива организации ще кажат, а, изискванията са прекалено подробни. Можем да се съгласим с това. Преди да, бъда, да стана политик, бях дребен предприемач, така че наистина във всяка една стопанска дейност, във всяка една държава членка има малки компании, малки дружества, които трябва да проумеят хиляди страници и изисквания. По същия начин стоят нещата и с организациите за колективно управление. Това надали има голям смисъл. Основата на предложението на комисията обаче е много добро. По отношение възнаграждението да бъде адекватно и навременно. Бих желал нещо да се добави. В 12 ти член се казва, че се събират средства след 5 години, ако не се намерят авторите, е, организациите могат да задържат тези средства. За съжаление, обаче, това нещо е, крие доста сериозна опасност и дружествата може би ще имат интерес именно да задържат тези средства. Моето предложение можем да кажем, че ако една такава организация не може да намери е, носителя на права, притежателя на права, тогава може да се обърне към държавата членка и всяка една държава членка всъщност да може да създаде един фонд за събиране на такива средства. Например, за цифровизирането на произведенията без е, автор, който да е известен. В този случай средствата могат да попаднат в подобен фонд. Държавата членка следва по собствено осмотрение да вземе решение в конкретните случаи. И така може всъщност да се постигне едно е, благоприятно разрешение на въпроса. Пет години е твърде дълъг период от времето. След това в 21-и член се казва не по-малко от 12 месеца след края на финансовата година. Тоест до 23 месеца е този срок. Нещо се случва през месец януари, а след това до декември следващата година тече този срок. Много е, напълно е нереалистично това. В нашата комисия разглеждахме друго досие по отношение на плащанията. Спомням си, че ние решихме тогава, че срока от 90 дни е разумен. Може би можем да подходим по същия начин и тук. Но, както вече казах, това са подробности, макар и важни. Основната структура като цяло обаче е добра. Втората цел – да е възможно различните а, служби да а, извършват общо европейска дейност. Това е изключително важно и спешно за малките предприятия, за начинаещите защото за тях е необходимо да има минимално количество бюрокрация, за да може да е, наистина започнат своята дейност и да осъществяват успешно. Всичко, което можем да направим, за да подкрепим общо европейския процес на лицензиране, ще бъде нещо важно за нас. Що се отнася до предложението на комисията? Разрешава ли се този проблем в това предложение? Ами не мога да ви кажа, аз лично не зная, може би. Но Сегашното положение така или иначе е неприемливо. Предложението е, е позитивно и положително ще се предприеме нещо, така че в тази насока съм готов да го подкрепа. Отново подчертавам, има известни подробности, например член 33, публичните услуги. Тук вече всъщност се предлага нещо, което се извършва в интернет среда, веб страница. Тук има конфликт с а, трет 35 и член също така. В съображение 35 се казва, че могат да се включват и някои допълнителни аспекти, докато в 33 член се засягат само аспекти, свързани с излъчено предаване, а не с е, предварително рекламиране, ако мога така да кажа, на въпросното предаване. Тук нещата като че ли се размиват. 33-ти член бих предложило нещо, което може да бъде в смисъла на духа а, е, на директивата за а, е, произведенията без автор. Но отново подчертавам, предложението е добро вероятно ще можем да разчитаме на голяма подкрепа в парламента. Очаквам с интерес работата в бъдещето. Благодаря. Председателката, благодаря. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на госпожа Гало за предложението, което направи. Това е директива, която наистина е сложна и е необходимо да отделим необходимото време, за да можем да разгледаме всичко в подробности. Особено тези два аспекта, които са взаимно свързани, но биха могли да доведат и до два отделни законодателни текста. Когато става въпрос за колективното управление – трябва да съзнаваме, че е, законодателната норма трябва да въведе хармонизиращи мерки, за да може всъщност да се уреди дейността на 10 различни организации за колективно управление и тяхната дейност. Те съществуват и в държавите членки. Много често те също така са специализирани в определени области музика, издания или аудиовизия. И те функционират по различен начин. А, сега всички те трябва да бъдат обединени в една законодателна норма – и аз самата, както и вие, вероятно, започвам да организирам своите срещи с техните представители и те възразяват срещу някои от аспектите на предложението, защото по този начин ще се промени или ще се окаже въздействие върху е, начина, по който те е, в момента функционират. Необходимо е да им се предостави известна свобода за действие – мисля, че по този начин бихме могли да постигнем и баланс в предложението. Така че техните членове също така да подходят отговорно към изискванията. Членовете на тези организации трябва да действат според а, съответните а, правила, Ние, разбира се, ще зададем основния принцип, но всичко това следва да бъде разгледано подробности. Госпожа е, Вингстром говори за Spotify и изпълнителите онлайн. И мисля, че в сегашната директива има подобни аспекти, които засягат тези теми. Ползвателите дали ще бъдат е, в онлайн среда или не. Може би в директивата следва да се въведе също така и аспект свързан с хората, които а, качват данните, разпространяват ги, за да може и те да бъдат ангажирани с съответните им отговорности, що се отнася до защита на правата в организациите за колективно управление на авторски права. Именно тук може да се засегне и много териториалния аспект на проблема, защото именно е, излъчващите е, организации действат в тази насока. Комисията предлага работа на Ногише, което е добра идея, защото по този начин всички биха могли да направят своя избор, а именно към кого да прехвърлят своите права за такава е, дейност на различни територии. И по този начин може да има добро разпределение на репертуара, включително и на малцинствата, или поне аз така наричам малцинствен репертуар. И по този начин може да се разгледа въпроса, свързан с авторските права и отново да бъде включен в дневния ред. Разпространителите трябва да а, имат ясно вменени отговорности и всичко това да бъде управлявано от организацията. Според мен идеята е добра. По-настоящем съществуват нови бизнес модели – които в момента са включени в така нареченото незаконно разпространение или преразпространение. Необходимо е да се отчете именно и този аспект. И трябва да извлечем полуките от е, консултациите и допитванията с заинтересуваните страни, за да можем в крайна сметка да постигнем баланса, който би удовлетворил всички. Мисля, че това ще бъде най-трудната ни задача, която можем да постигнем в контекста на сегашната директива. Председателката, благодаря господин Берлингер. Io ho voluto prendere la parola perché per una ragione благодаря ви. Искам да взема думата по политически причини. но е, Няма да говоря по същество относно предложението. Когато Мариел направи своето предложение, тогава ще говорим по същество. В нашата комисия от известно време, особено днес, Поради инициативата до известна степен на комисаря, който представи най-напред произведенията без автори, пък сега въпроса свързан с организациите за колективно управление на авторски права, мога да кажа, че това е инициатива, която ще разблокира дебата, който ни, ни позволи да постигнем нещо, кой знае колко значимо. Групата ни организира различни инициативи през изминалия период. За да разблокираме темата за авторските права и ние се опитахме да раздробим тази тема на различните компоненти, налагане, изпълнение, управление и така нататък, защото според нас не е правилно да имаме един единен подход, това непременно ще повдигне въпроса за идеологичните прагове, до които всъщност ни пречиха и през изминалия период. Когато стигнем по същество до въпроса как ще се управляват процесите, мисля, че можем да видим по-голями възможности за напредък. Ако погледнем и текста на комисаря Бърние, от комисията ще видим, че вече има сближаване на някои от позициите и идеите. Например, териториалността и пречката, която тя създава, сега като че ли отстранена. Все още не е напълно разрешен този проблем, но поне му се отдава значимото внимание. Отстояването на културните традиции в малките по-малките територии в Европа, ще може по този начин да ги е предпази от инвазията, ако мога така да кажа, защото пазара се доминира от едни силни абсолютни сили. Необходимо да има други форми на защитание, за защита на по-слабите страни на пазара. Чак тогава бихме могли да разполагаме с пазар, към който се стремим. Не искаме да ставаме свидетели само на доминантното въздействие на най-силните гражданите. И така, на какво ставаме свидетели сега? Друг от проблемите, с който винаги сме се сблъскали, не можем да променим проблема, свързан с правата за достъп или авторски права, без да измислим нов и економически модел и модел на управление – Традицията за управление, което съществува до сега в дружествата, поставя под въпрос самото предложение. И както виждате, следователно, Организацията за управление, която започва с защитата на авторските права и Сесилия каза, например, когато се отиде в е, магазин, в е, книжарница да се купи книга или отиде човек на концерт е едно. Сега се въвежда една радикална промяна, свързана с е, междинното звено за управление, посредника, може би може да се отиде още по-нататък, защото ако посредникът стане задължителен компонент, творецът не може директно да продава своите творби или правата и посредникът на практика води до промяна на естеството на процесите. В миналото посредника е бил един, може би в някои случаи дори и паразитно явление и е било част от наказателно-правните въпроси, не гражданските, защото е, става въпрос за експлуатация на автора и е, постигане на финансови облаги в интерес именно на посредникът. Така че сега виждам възможност за разрешаване на подобен проблем. Що се отнася за правното предложение? Младите хора, които незаконно свалят произведения на изкуството не са на, на, на тази страна. Създава се сериозен проблем, който трябва да бъде разрешен, за да се избегне а, нарушението на законосъобразността. И с други думи, необходим е нов економически модел, така че да можем да се отделим от а, тази идеологична пречка. Благодаря на Мария, защото говорим за това, че трябва да се работи с страст в областта тук а, а, имаме безпристрастни а, докладчици, които обаче с страст работят в своята област. Благодаря за това отношение. А от всички нас зависи дали ще успеем да постигнем сближението, за което говорих. Надявам се, че докладчиците, координаторите ще могат да разгледат и тази тема и ще я предвижат до края на нашия мандат. Нека да не пропускаме предоставената ни възможност Имаме тази възможност, имаме този шанс да решим проблема, да не го пропускаме, за да може да имаме напредък по авторски права. Председателката, благодаря. Тук е представител и на комисията по темата. Чухме много интересни изказвания Комисията желая ли да вземе думата госпожа Пац, ако правилно произнасям името? Uh, Благодаря, госпожо председател. Моля да ме извините, че закъснях с 5 минути. Госпожа Гало, много моля да ме извините, че пропуснах вашето изказване. Изслушах обаче останалите оратори и ако ми позволите, мога да кажа, че мога да разгледам някои от аспектите, които засегнахте. Видно е, че се запознавате с подробностите от директивата в работата си във вашата комисия и дискусията беше много интересна. И сега, поред на казаното, госпожа Вингстром, по въпроса за субсидиарността. Казвате, че някои граждани могат да дойдат при вас и да кажат дали комисията или парламента могат, искат да предприема конкретни действия заради чужденците, които живеят в една държава по отношение на слушане на музика, например. Напълно съм съгласна с казаното от вас. Първо, не непременно така стоят нещата. Говорим за вътрешния пазар и дори когато организациите за колективно управление дават лицензии за местен университет или радиоканал, репертуара, произведенията, които са включени в този лиценз, не са само национални. Ако включите радио, например, в тази държание, няма да слушате само белгийска музика. Вероятно ще чуете и френска е, или е, шведска музика. Мисля, че вие сте втората най-голяма държава, която изнася музикални произведения, ако не греша. Или елемента вътрешен пазар винаги присъства при монолицензии и при много териториалните лицензии. Така че е, това е слаб аргумент от гледна точка на комисията по отношение на субсидиарността. Може да се говори за нивото на подробността, подробностите за правилния баланс, който следва да се постигне, но в крайна сметка ние трябва да действаме и комисията несъмнено ще работи в тази насока. Казахте също Нещо много важно според нас е именно, че винаги е необходимо да се управляват авторските права колективно, винаги. Това ще бъде нужно. Казахте и други оратор каза, че ще има и други участници и по, по, посредника също влиза в функция и тук. Но всичко това се разглежда в контекста на пазара и лицензирането. Има колективна а, управление на правата. Това е нещо много важно. И не бива да се разглеждат изискванията по отношение на организациите като атака към тях. А, за по отношение на онова, което вие правите, ако сте голям изпълнител, можете да пътувате навсякъде с, в Европа, разполагате със средства, можете да си наемете колкото желаете юристи. Но когато става въпрос за различно положение, тогава непременно ще е необходимо да се разглежда всички тези изисквания. Не е необходимо да има иноваторски модел на економическо управление. С радост е, бих дискутирал и други въпроси, свързани с баланса, спазването на изискването на свърз... изискванията за опазване на авторските права. Комисията е напълно съгласна с казаното от вас по отношение необходимостта да облегчаване на мултитериториалните лицензии. Това е и наша цел. Това е много важна задача и ние трябва да напомним на държавите членки, че се надяваме, че с парламенти, подкрепа на парламента и държавите членки ще можем да разрешим този въпрос, защото не можем да имаме функционален цифров пазар, ако искаме да се запази принципа на териториалността при управлението на правата. Това няма да е добре за вътрешния пазар, нито за новите услуги и няма да бъде полезно за притежателите на права. Защото ако няма лицензии, ако не може да се извърши плащанията, защото няма разпределение на средствата, в крайна сметка това няма да бъде от полза нито за авторите, нито за Европа и комисията напълно съгласна с казаното, че е необходимо да се облегчи максимално процеса на мултитериториалното лицензиране. Повдигнат бе въпроса за различните аспекти, свързани с директивата. Да, прави сте, говорите за управление и прозрачност по принцип и независимо как, какво лицензиране се занимават организациите, винаги ще има елемент свързан с мултитериториалното лицензиране на авторите на музика. Но не можем да изградим втория пласт, мултитериториалния, без да имаме основно полагащото, а именно доброто управление на организациите и функционирането на тези колективни организации. Конкретният въпрос, свързан с мултитериториалните лицензии, е изключително важен. Необходимо е първо да се заложат основните правила, които ще въжат за всички. да, разбирам, че разговаряте с различни представители на такива организации. Ще ще разгледат различни категории, А, Б, С и тук има различ... разлики. Но ще бъде интересно да уточним къде са конкретните проблеми. Ако има такива, искам да ви напомня напомня, че държавите членки регулират организациите на национално ниво, и тук говорим за избора на притежателите на права, отговорност при а, работа с съответните средства и устояването им. Но комисията с е, е, интерес ще продължи да води дискусии по всички тези въпроси. Съгласни сме и с казано от госпожа Кастекс относно репортуари, тези, които имат малък репертуар. Госпожа Викстром каза същото, що се отнася за възможността европейските граждани да се радват на много по-голям репертуар от миналото. Това е факт. Ако се влезе в един музикален магазин а, за произведение, ще видите, че там има конкретно предлагане, но това, което се предлага в онлайн среда е нещо изключително. Ние трябва да гарантираме необходимото, за да може и а, притежателите на по-малък репертуар да бъдат съответно представени. Това са най-общо нещата, които исках да засегна и слушайки дискусията до сега. Комисията е готова винаги е, подробно и задълбочено да дискутира всички аспекти по темите. Благодаря. Председателката, благодаря ви. И може би госпожа Гало ще каже няколко думи в заключение. Вие вече ни запознахте с процедурата и докладчиците в сянка. Имате думата, госпожо. Президент. Да, благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа много а, кратко, а, тъй като, както забелязвате, имаме и друго а, досие, също така важно и немалко други въпроси в последствие. Искам да благодаря на всички колеги за изказванията им. Водих си внимателно бележки за техните въпроси и е, е, да, ще направим е, с координаторите график за тези технически заседания до края на годината. Благодаря ви. Сега да преминем към точка 23. Както госпожа Гало каза, това е не по-малко важна тема и досието наистина заслужава дискусия. Това е относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Госпожа Гало. Благодаря, госпожо председател. И тук е, разполагаме с проект на регламент за защитата на данните, е, който проект може да бъде разгледан в две части. Първата част е посветена на правата на засегнатите лица, на задълженията на е, администраторите и упълномощените от тях лица, а втората част е посветена по-скоро на управлението и на подялбата на правомощия между контролните органи е, в различни държави членки на Европейския съюз. Досежно правата на гражданите и задълженията на а, е, онези, които отговарят за обработката на техните данни. Трябва да се знае, че тези законодателни предложения се опират върху принципите на директива 9546, но укрепват личните права на субектите, както и задълженията на администраторите и другите оператори. Е, в своето становище ще предложа запазване на този е, подход, е, който цели по-висока степен на защита на личните данни, като същевременно се изясняват или улесняват при упражняването им някои права. Сега, първият въпрос, въпреки неохотата по този въпрос на някои от заинтересованите, мисля, че Европейската комисия е права, да предлага много е, разширено определение на понятието лични данни. Нека не забравяме, че става дума за фундаментално право, е, закрепено в Хартата за основните права в Европейския съюз. Според мен не е възможно това понятие да бъде тълкувано стеснително. Очевидно е, че определението на понятието лични данни и на засегнато лице – е, член 4, е, е, едно, точки първа и втора, не може да даде във всеки сектор това, което е разрешено или това, което не е разрешено. Необходимо е да се развие известна съдебна практика и съдилищата, разбира се, ще вземат предвид дейността на контролните органи, на работната група по член 29 и също така тези структури, които ще бъдат създадени след влизане на регламента в сила. След това аз ще предложа да се закрепи изричното съгласие е, като изрично основание за сключване на договори. Е, доста предприятия споделиха резерви за въвеждане на това ново изискване. Е, давам си сметка, че изричното съгласие ще доведе до важни промени в начина на функциониране на тези предприятия и е, е, също така осъзнавам, че този подход е по-подходящ в някои економически отрасли, отколкото в други. Само, че нашите съграждани е, трябва да получат един много ясен е, съгла... сигнал за цифровата економика е абсолютно основополагащо да се знае, че има пълен контрол върху начина по който се борави с личните данни на гражданите. За да се благоприятства използването на услуги в диалогов режим, Европейският законодател трябва да подкрепи принципа на изрично съгласие с обработката на тези данни. Трети въпрос, все в посоката към гарантиране на засилена защита, предлагам да се преразгледат изключенията от приложното поле на регламента по член 2, алинея 2, буква Д латинско. Според тази норма, законодателството не се прилага, когато обработката се извършва, цитирам, от физическо лице без търговска цел – в рамките на изключително битова и лична дейност. Това е, изключение трябва да бъде конкретизирано. То трябва да се прилага само когато личните данни не се предоставят на неограничен кръг лица, няма достъп до тях неограничен кръг лица. Това би съответствало и на практиката на Съда на Европейския съюз и на исканията на някои контролни органи. Както знаете, е, с растящата употреба на социалните мрежи не можем да поемем риска е, да е, създаваме такива сиви зони, безправни сиви зони, а, когато едно лице споделя с стотици и може би хиляди дори приятели в кавички данни, които са извънредно деликатни. Особено важно е това, когато говорим за децата. Четвърти аспект, може би той е свързан с най-познатите елементи на този проект, правото на цифрова забрава, прогласено в член 17. Предлагам да укрепим задълженията на отговорника за обработката, като в алинея 2 на този член член 17 закрепим право засегнатото лице да бъде уведомявано, когато се предава на трето лице искането за заличаване. Стигам до петия въпрос, важен за мен. Това е член 18 и отразение там призив да се възцари едно право на преносимост. Това право на, на преносимост вече съществува в някои отрасли на цифровата економика. То се прилага в частност при мобилните телефони. В проекта на регламент Европейската комисия предлага нещо като универсален подход, тъй като този регламент ще се прилага към всички отрасли на економиката. В своя проект на становище аз а, директно искам член 18 да бъде заличен по две причини. Първата причина е, че за гарантиране на яснота и е, правна сигурност на гражданите, член 15 е от централно значение, тъй като той е, закрепва правото на достъп на засегнатото лице. А по силата на алинея 2 на член 15, това засегнато лице, заинтересовано лице, може да получи от отговорника, извършващ обработката, е, съобщение е, за е, това какви лични данни се обработват в момента. Когато искането е, постъпва в електронна форма, по същия начин се дава и информацията от отговорника. Значи правото на достъп е съществено, от съществено значение за защитата на правата в директивата от 1995 година вече е закрепено такова право и са направени множество проучвания във връзка с него от контролните органи. Това право на достъп се доукрепва от настоящия проект на регламент. Връщам се на правото на преносимост по член 18. Според мен то не носи никаква допълнителна полза от гледна точка на защита на гражданите и даже създава известни рискове. Може е, да попречи на оптималното упражняване на правото на достъп. Това ново право на преносимост позволява на заинтересованото засегнатото лице да получи от този, който обработва данните, копие от данните, е, съставляващи предмет на автоматизирана обработка и тези данни се получават в определена структурирана форма. Защо е необходимо да се получава такова копие от данните, когато заинтересованото лице може да получи съобщение в електронна форма по силата на член 15, който цитирах преди малко? Каква е разликата между копие и съобщение или известяване? Това ново право да се получи копие рискува в крайна сметка да доведе до объркване с правото на достъп, което, както вече казах, за мен е централно в защитата на личните права. Затова и предлагам член 18 да бъде заличен или най-малкото да бъде изяснен да се привнесе принцип на преносимост при електронните комуникации. Е, може би не е лоша идея, но не, мис... не мисля, че можем да се ангажираме с такъв универсален подход, нито можем да закрепим такъв подход в настоящия регламент. Е, с други думи, като запазим е, едно разширено право на достъп в полза на заинтересованите лица, ситуацията ще е много и ясна. Втората причина, поради която предлагам заличаването на член 18, пак повтарям, за мен този текст не носи никаква полза, е, че той може да доведе до е, изкривяване при е, предприятията, е, които се конкурират помежду си. Но разбира се, е, на това ще се е, спра по-подробно становището си. Е, сега, шестия елемент, на който искам да се спра е следният. В проекта си на становище предлагам изрично да бъде прогласен принципът на общата отговорност на лицето, извършващо обработте. Независимо от задълженията, предписани в регламента, според мен е необходимо ясно да се окаже, и изрично да се окаже, че този, който извършва обработката, отговорника за обработката, е длъжен да предприеме всички действия, гарантиращи неговата добросъвестност при изпълнението на законовите изисквания. В този смисъл отговорността по подразбиране е полезна изходна позиция, но на мен ми се иска да направим и нещо повече от предложеното от комисията в проекта и според мен това в повече би ни било гарантирано от идеята за генерална обща отговорност. На седмо място ми се иска да се детайлизира принципа за защита на данните по подразбиране член 23 алинея 2. Обратно на понятието Privacy by Design, тук става дума за една новост, която е доста обтекаема, поради което предлагаме изменение за прецизиране на понятието, като а, то следва да бъде а, доближено до принципите за обработка на данните, а, закрепени в член 5. Осмо съображение мое е свързано с член 31 и е, уведомяването е, на контролните органи е, за нарушенията на режима на защита на личните данни. Естествено, тези органи не трябва да бъдат натоварвани допълнително. Затова ми се струва, че това уведомяване трябва да се ограничава до нарушения, които значително накърняват правата на заинтересованите лице. Това предложение съответства и на позицията на работната група по член 29. Всъщност, в случай на нарушение, отговорника за обработка на данните трябва преди всичко да се съсредоточи върху изпълнението на подходящи мерки, които пречат на повторността на нарушението. А задължението на контролните органи да бъде изпращано съобщение в 24-часов срок, скрепено с санкция, според мен може да доведе до обратен ефект като ще се създаде паника, ще се пречи на правилния анализ на съответното нарушение, защото то би трябвало първо да бъде надлежно анализирано, за да може след това да бъде отстранено. По тази причина предлагам редакцията на член 31 да бъде съобразена с редакцията на член 32 алинея 1, която а, предвижда че е, операторът ще уведомява за допуснатото нарушение без е, излишно забавяне. Извинете, госпожо Гало, казва председателката. Може ли да се ориентирате към приключване? Все още имаме две други точки в дневния ред – и на мен ми се иска да дам възможности на другите колеги евродепутати накратко да се изкажат. Да, разбира се, госпожо председател, това е тема, по която е необходима доста работа и е необходимо да направим всичко, което е по силите ни, защото това е текст, който засяга всички нас, а и всички економически отрасли. Значи, в а, първата част, член 28, особено а, представлява интерес за мен, но няма да го правя сега, няма да се спирам сега на него, защото колегата Албрехт ще го направи своевременно. И сега вече спирам се на а, втората част на текста. Както виждате, аз още не бях изчерпала първата част, когато вие ме прекъснахте. А, значи сега накратко на втората част. Ще се спра, ще окажа само въпросите, които според мен ще възникнат, но разбира се, без да се разпростирам, защото не искам да ме прекъснете втори път. Ще се спра по-специално член 51, принципът, че компетентният орган трябва да контролира наистина процесите в тяхната цялост. Трябва да се създаде фигурата на единното гише. Тогава националните органи се превръщат малко в почтенски коти и за това съм внесла някои изменения в тази връзка. И ще преценя дали има е, други е, разпоредби с отношение към тази тема. Член 6, е, например, е много важен. Много важно е да се спрем внимателно на всички хипотези, в които е предвидена възможност комисията да приема актове по делегации или актове за прилагане. Не може да се дава възможност на комисията едновременно да определя какви ще са принципите и да санкционира. Извинявам се, че отнех толкова време. С това приключвам и с казването си. Несъмнено ще има и други възможности да обменим виждания по този много важен проект. Сега графикът. Предлагам за внасенето на измененията да определим срок 28 ноември. А обмена на виждания върху измененията да протече на 16 и 17 декември, за да можем евентуално да гласуваме проекта в комисия през януари месец 2013 година. Благодаря ви и извинете, че бях пространна, но това, невъзможно е това да се избегне при такова сложно е, досие. Благодаря много, госпожо Гало. Благо... Вярно е, че много храна за размисъл и разисквания има тук, но съм длъжна да гледам с едното око часовника и а, да бъда стриктна. Принудена съм а, да бъда стриктна. Бих а, ви призовала всички а, да бъдете лаконични в изказванията си от тук нататък. Председателката е любезно благодари на преводачите за това, че се съгласиха да работят малко по-дълго от определеното им време. Но повтаря тя. Припомням на е, евродепутатите, че трябва да се изказват кратко, за да можем да изчерпим дневния ред за днешното заседание. Сега госпожа Кастекс, Тейлър, Фолф, Албрехт и след това аз самата ще обобщя с някои е, бележки. Благодаря. Това не е, е възможност е, да детайлизираме, но ми се иска да добавя нещо към експозето на докладчика. А именно, да подчертая, че е, проблеми се създават от обработката на някои данни в конкретни ситуации. Е, някой път е, нали, безбройни са хипотезите, в които може е, да е, се накърни е, правото на заинтересованото лице при обработката на личните му данни, но има и много хипотези, в които такава вреда не може да се нанесе. Е, едно предприятие може да се намира в проблемна ситуация сама по себе си и тук е необходимо да предвидим специфични норми за придобиването на лични данни от предприятието, което се явява работодател. Това е единия проблем след това. Е, е, трябва да направим разлика е, между предприятията, които обработват данни. Там е необходима максимална защита и трябва да се гарантира, че ако това предприятие премести седалището си в друга държава, то няма просто да вземе данните със себе си и те да бъдат отклонени тези предприятия трябва да бъдат е, задължени да спазват е, европейските норми, е, доколкото обработват данни на европейски граждани. След това вие самата споменахте ролята на контролните органи, ролята на единното гише. Не трябва да се претоварват контролните органи, е, трябва да помислим също и за посредниците. трябва да има просто а, е, такива а, е, фигури на а, хора, които а, са като охранители един вид, а, които следят какво става в предприятията, но това са общо нахвърлени идеи и скициране, във връзка с контролните органи и трябва да се помисли също за географската сфера на тяхната компетентност. Допълнително ще доразвия тези въпроси. Госпожа Тейлор, Искам да благодаря за свършената работа от госпожа Гала по това досие. Но се надявам, че рамката ще бъде наистина обогатена от отразените отразяването в тези текстове на новите технологии, най-новите неща. Обаче прекалената предписателност на текстовете като че или не помага. Доста от заинтересованите страни а, дискутираха с мен а, този а, именно недостатък и това е тяхното мнение, което споделям с вас имаме нужда от много а, крепка правна рамка, обаче а, всички, които уважават а, и спазват а, правилата, имат нужда от защита също така. Ето защо санкционирането и даването на добри насоки също е важна част от характеристиките на а, такива а, разпоредби. Например, заличаването а, на данни, които иначе могат да бъдат засегнати от възможността а, за а, преносимост, а, има нужда като ситуация и като текстове, има нужда от а, доизчистване. Например, също така а, изключенията, касаещи малките и средни предприятия, са нещо необходимо, като например а, наличието и, фун... и ролята на а, лице, длъжностно лице, което да се занимава само с защита на личните данни. А ако това е много малко предприятие, а, то няма никакъв смисъл а, да е, се вменява в задължение а, е, наличието на такъв на такова лице. Е, това би могло да бъде разумно, като изискване само за предприятия с над 200 служители. Ето защо е много важно да се уточни всичко това за малките и средни предприятия, включително и чувствителността на данните и това как и доколко а, могат те а, да работят с такива а, данни. Също така е много важно да се взима предвид и необходимостта от квалификация на е, лицата, които работят с чувствителни данни не само в държавните или националните органи, които се занимават с а, санкциониране на всяко нарушаване на а, правото на защита на личните данни, но и а, сред а, предприятията в а, частния сектор. Искам да благодаря накрая отново на госпожа Гало и с надежда за добри резултати. Обещавам да работим добре заедно. Благодаря, госпожо Тейлър, госпожа, господин Фос. Благодаря, госпожо председател. Трябва да си призная, че мога да се идентифицирам с, много отказаното от госпожа Гало и наистина а, чисто злато са някои, от, а, някои от нейните попадения. А, поставила е пръста си наистина в центъра на проблемите. Това е материал, който може наистина да ни помогне много в конструктивната ни работа. Член 18 и преносимостта, по-добра дефиниция на отговорността и поредица от други елементи, които тя посочи изрично, наистина имат нужда от нашето много по-детайлно внимание и много прецизната ни работа. Ние наистина трябва да се опитаме да намерим точната граница между правото на забрава и правото запазване на личните данни. Така че благодаря на госпожа Галоз отново за нейната добра работа. Господин Албрехт, да, ще бъда а, кратък. Първо ще благодаря на Мария а, за чудесната основа, която ни даде, а, за да работим и да дискутираме. както аз, така и другите членове на тази комисия и на комисията Либе сме много доволни от предоставения материал, за да можем да усъвършенстваме нашия доклад в Либе. Като цяло мога само да кажа, че това е едно чудесно място, откъдето да развием работата си, едно начало, което ще ни помогне да а, поработим и на технически съвещания с комисията за изчистване на нещата, както ще имаме такова заседание днес след обед. И наистина това е много полезна база за работа. Благодаря. Председателката, аз бих искала да се присъединя към казаното до сега. А наистина това е едно от фундаменталните а, права и а, това, че се определят 250 човека, т.е. служители, като границата а, е малко странно, защото едва ли можем точно да кажем колко голяма трябва да бъде бройката на наетите служители, а, за да има голяма нужда или не от а, такъв а, специализиран служител по личните данни. Но сега, тъй като ние а, закъсняваме, искам преди да приключим заседанието си за днес, само да спомена няко... с няколко думи а, темите 24 и 25. Улесняване на достъпа до, на МПС, МСП, извинете, малки и средни предприятия, до финансиране. За съжаление, не можахме да разгледаме тази също много важна тема, но крайния срок е обед на 7 ноември за внасене на предложение за изменение. Съжалявам, че госпожа Тейлър не можа да представи своето становище. Точка 25. Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации. А докладчик по становището е господин Берлингуер. Знаеки колко кратко е времето ни днес, всъщност той изтече, ще трябва а, да обявя, че няма да разглеждаме тази точка, за което се извинявам. Господин Брей а, ме помоли да дам думата на господин Берлингер а, за много кратък коментар. Много кратък бъдете, моля ви. Съвсем накратко по член 25. Извинете, точка 25. Идеално би трябвало а, да можем да имаме представителство на всички партии, но това е само в идеалния свят. Лисабонският договор всъщност формулира твърде добре спецификата на европейските политически партии. Ние до сега сме свикнали с националните политически партии. И когато имаме европейски политически партии като структура, едва тогава ще можем да се придвижим напред. Това би трябвало да помогне а, в нашия устрем напред и в избора, например, на това, че трябва да се избира председателя на Европейския съюз а, пряко и така нататък. Е, да, благодаря, госпожо председател, че ми давате думата, но искам да кажа две-три думи. Аз съм член на европейска партия, която си има много добра структура. Не знам социалистите и демократите каква структура имат и дали се справят добре с нея, но ние си имаме добра структура в ЕНП. За следващите а, европейски избори, които са съвсем скоро, ние мисля, че не трябва да се опитваме да променяме нещата, защото няма да успеем да ги изчистим. Нека да отложим това за по-нататък. Госпожо председател, по отношение на изборите – ние не можем да си представим нито един избирателен район за Европа. Вижте в САЩ какво става. Те имат избори на ниво щат. Не може да имаме един общ европейски избирателен район. Няма го никъде в света това. Бих искала да се съгласа, казва председателката, а че с всички вас, че това е изключително важно нещо и не може и така за няколко минути да го разгледаме, но факта е, че нашето време изтече. Преводачите очтиво ни дадоха още 10 минути, но и те изтекоха, така че АВКО е водещата комисия и можем там да поискаме повече време, за да можем един добър дебат да проведем. Така добре ли е за вас? Да, да, искам само да се съгласа с това, което казвате, че трябва да отложим дебата за а, бъдещето, за да имаме наистина един добър дебат, защото това е изключително важна тема. Това е което исках да кажа от името на най-многобройната европейска политическа партия. Съгласна съм с вас, пред, пред, казва председателката. А сега бих искала да приключим с точка 25 за днес, 26 а, информация по отношение на субсидиарността. Имате копия на становището, на обоснованото становище, направо към точка 27. Berichterstatterin vorschlagen, dass wir diesen Tagesordnung Докладчикът беше по помолил да се включи това в точка разни. Ще ви помоля да работим по него а, по писмената процедура Нямахме време, за съжаление. Госпожо Тайн, съгласна ли сте с такъв един вариант? Да. А, искането от страна на Испанския парламент е само на испански, така че ще трябва да изчакаме докато бъде преведен. Така че можем да изчакаме до следващото заседание на комисията. Благодаря, госпожо Тайн следващото заседание на нашата комисия ще се проведе на 26 и 27 ноември. Председателката благодари учтиво на преводачите за чудесната работа и за желанието да поработят малко по-дълго от прав... правилото.